So, welcome. И така, добре дошли на колегите от Комисията по бюджети. Пристъпваме към съвестното заседание на Комисията по економически парични въпроси и Комисията по бюджети. Бих искал да помоля господин Зиг... Зигфрид Мурашан да поемеме председателството. Зигфрид, имате думата. Благодаря ви, господин. Скъпи колеги, добро утро и от името на Комисията по бюджети. Пристъпваме към съвместното заседание на комисиите ЕКОН и бюджети. Бих искала да благодаря на председателя Брайан Хейс за това, че ни приветства с добре дошли. Има ли възражения към проекта за дневен ред? Не, в такъв случай дневния ред се приема. Второ място ще ви помоля да одобрим протоколите от 22 октомври 25 октомври 2018 година, 26 и 27 ноември 2018 година и 3 декември 2018 година. Ако нямате възражения, протоколите от тези заседания се приемат. Не виждам и други съобщения, поне не от наша страна. В такъв случай продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно гласуването по създаването на Европейския валутен фонд. Докладът беше изготвен от колегите Силва Перейра и Владимир Манка. Бяха внесени общо 237 изменения, които двамата ни са докладчици. Отлично успяха да обединят в компромисни изменения. Те бяха договорени с докладчите в сянка по време на три продължителни заседания на докладчите, които си в сянка. И сега ви предлагам да пристъпим направо към гласуването. Нека да започнем с пробно гласуване. So, um, the vote, the test is... Прекратете пробното гласуване. Благодаря ви. И така пристъпваме към самото гласуване. Изменение 94. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо, второ, трето и четвърто са идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 102. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Мисля, че беше прието, но не се пак да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 130. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис D с устно изменение от ГУЕ добавя се следният текст след края на компромис изменение D, цитирам, като част от нова по съществена, по-приобщаваща и по-демократична рамка за економическо управление в Европа. Край на цитата. Има ли възражение срещу изменение, господин Клиница? така случай ни трябва, трябват поне 7 члена на двете комисии. Кой възразява? Моля, изправете се. Колегите, които възразяват. Повече от 7 колеги възразяват. В такъв случай няма да гласуваме устното изменение. Гласуваме компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 132 на господин Гигалот. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 134. С устно изменение този път от зелените. Цитирам подчертава, че в дългосрочен план бюджета на Европейския съюз би следвало да допринесе към средствата на Европейския валутен фонд, за да може Европейският парламент да има възможност за политически контрол върху процедурата за освобождаване от отговорност. Край на цитата. Има ли възражение срещу това устно изменение? Виждам, че има. Моля да се справите. Осем т.е. повече от 7 колеги възразяват, в такъв случай няма да гласуваме устното изменение. В такъв случай гласуваме изменение 134 без устното изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 158. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 170 за. Против. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 170. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Аз самия я забрах при гласуването, затова казах упс. Гласувах с а, списка с гласуване председателя, а не този на систем, което в крайна сметка нямаше никакво значение. И така продължаваме с изменение 182. За, против, Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 182. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 184. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се с голямо мнозинство. Компромис Хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 211, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 223 за, 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. Позовавания, изменение 5 за, против, въздържали се. Мисля, че беше приятно, но нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 5. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 Отхвърля се. В такъв случай гласуваме първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на ползваване 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, Нека да направим проверка на изменение 20 електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържани се. Нека да направим проверка. Изменение 31. Моля гласувайте. Електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б с устно изменение от групата на Обединената левица. Цитирам когато има приобщаващ диалог на всички заинтересовани страни и при спазване на националните особености, прозрачността, подчетността и принципа на простяване. Има ли възражения срещу това устно изменение? Не. В такъв случай гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. В такъв случай гласуваме компромис Б без устното изменение. За, против, въздържа, въздържали се, приема се. В такъв случай компромис Б се приема. И при това положение продължаваме с изменение 226. И с, с устно изменение от колегите от, от групата на светистите демократите. Цитирам. Смята, че всякакви междинни споразумения сключени между Европейския парламент и Европейския валутен фонд не смятат да, да се у, у, смятат като увеличаване правомощията на фонда, тъй като Европейския парламент смята, че как беше подложен Европейския съюз, е, Европейския валутен фонд би следвало да бъде включен в договора и правната рамка на Европейския съюз. Мили възражения не, така ще гласуваме още изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. При това положение, тъй като компромис Б беше прият, няма нужда да гласуваме отделно изменение 226. В такъв случай продължаваме с изменение 34. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, мисля, че беше отворено, но нека да направим проверка, колеги. Изменение 41. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76-то беше гласувано като част от компромис Б. В такъв случай продължаваме с първоначалния текст по тази точка от преамбюла за против въздържали се. Приема се. Компромис Е за против въздържали се. Приема се. И така стигаме до изменение 116 на господин Гиголд. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалния текст на параграф 7 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 на госпожа Тома е отеглено. В такъв случай продължаваме с а, компромис F за против въздържали се приема се. Така стигаме до изменение 133 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 66 за против въздържали се отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до изменение 92. За, против, Нека да направим проверка, колеги. Изменение 92. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се относно становищата. От становището на Комисията по конституционни въпроси трябва да гласуваме точка от прамбила Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. По становището на АВКО няма какво да гласуваме. Цялото беше обхванато. В такъв случай гласуваме текста с внесените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Петдесет гласа за, 25 гласа против, въздържали се няма. Поздравления за колегите Сиво Силва Перейра и Манка. С това приключихме работа по много важен законодателен текст. С това приключва и днешното ни заседание. Благодаря ви, колеги.